Добро утро на всички. Нека да започваме. Вече са изминали 15 минути от началото на заседанието, но тъй или иначе съм свикнал да се допускат тези първоначални 15 минути за закъснение, но не и повече. Сега по дневния ред. реших да отложим точка 11 по отношение на протокола с Сан Марино тъй като възникна един проблем по правното основание на този регламент. Така че, докато този въпрос не бъде изяснен, мисля, че трябва да отложим разглеждането на тази точка. Комисаря Дехухт изпрати писмо, адресирано до мен, като ни помоли да не възразяваме изрично на делегиран регламент от страна на комисията, що се отнася до ОСП и списъка на бенефициенти в ОСП, не ОСП+. Става въпрос за ОСП режима. Както знаете, те са автоматични тези режими. ОСП зависи от квалифицирането на държавите от страна на Световната банка възоснова на БВП на глава от населението по-нисък от средния доход и най-малко развитите държави се определят от ООН, така че комисията няма право на преценка. Става въпрос за автоматично прилагане на критериите от страна съответно на Световната банка и на ООН по категоризирането на тези групи държави. Комисията иска да това да влезе в сила от 1 януари и за това искат от нас да решим дали сме против или не на делегиран акт, възможно най-скоро. Аз анализирах досието и смятам, че трябва да дадем положителен отговор на комисията, че наистина няма право тя на преценка, става въпрос за автоматично прилагане на критерии. Мисля, че нямаме основание да възразяваме и за това предлагам това да го изразим изрично и да кажем на комисията, че че могат да имат нашето решение, публикувано, обнародвано в най-скорошно време, за да могат следователно те официално да си обнародват тяхното решение и съответно делегирания регламент съгласувах това с координаторите, но предлагам да гласуваме по този въпрос по-късно, за това е и в дневния ред. Към момента само ви обявявам, че е включено в дневния ред и обяснявах защо е включено, но разбира се, зависи от вас да си гласувате по-късно. Одобряване на протоколите от последните две заседания. 14 октомври и 5 ноември считат се за прияти освен ако няма коментари или възражения до края на това заседание. Сега съобщения. Някои неблагоприятни съобщения, както може би вече сте осведомени, Украина се отклони от пътя. Така че е, Украина реши да прекрати за момента решението за подписване на споразумението за асоцииране, като те вече имат за свободна търговия от по-рано, но оставям политическите коментари на вас. Относно Бали нямаме добри новини, кой знае колко. От Генерална дирекция регионално развитие съобщи, че няма да има споразумение по три области, които са били а, обсъждани, а именно за улесняване на търговията, а, противопоставянето на Индия, Бразилия и Аржентина се оказа а, не превземаемо. Просто не можем да преодолеем тази опозиция. Има декларация от Съединените щати, че това е, няма изход от ситуацията. Тоест, малко по-предпазливо се изказват и нека да изчакаме до навечерието на конференцията в Бали. Има още време и може би индийците ще преразгледат своето положение. Моята лична гледна точка е, че ако индийците продължат да се придържат към ветото си, ние би трябвало да се противопоставим срещу тях в Световната търговска организация. Но това, разбира се, е лична ремарка. Разбира се, това е много сериозен удар върху търговската политика на Съюза. Говоря както за Бали, така и за Украина, защото споразумението за свободна търговия беше с Украина основно, основен инструмент за либерализиране на търговията. Вие знаете, че ние бяхме на предния фронт на съживяване на а, преговорите с Световната търговска организация, така че провала в тази сфера е и наш провал. Но нашата комисия се опитва да работи за сключване в крайна сметка на споразумение и за постигане на съгласие. По мерките за защита на търговията решихме да наложим антидъмпингови мита дефинитивно за Аржентина по отношение на биодизела. Антидъмпинговите мерки се състоят от 25% за Аржентина и 19% за Индонезия. Сега да минем на четвърта точка. Най-накрая разполагаме с текста по общия а, търговски регламент 1, Омнибус 1, след влизането на Лисабонския договор. Ние все още се занимаваме с а, синхронизирането, превеждането в съответствие на делегираните актове с Лисабонския договор. Знаете, че имаше много дълги дискусии и дебат. Докладчика госпожа Крис Хадрово, която по Омнибус 1 е докладчик. Тя се извини, че не можа да дойде и ми спрати бележка да изчета измененията и тъй като парламента има по-големи правомощия според договора от Лисабон в сферата на комитологията също така, което означава делегирани актове, актове за изпълнение. В резултат от това няколко законодателни текста в търговската сфера е трябвало да се актуализират, за да се актуализира и ам, рамката за вземане на решение спрямо новата законова рамка. Комисията процедира с приемането на общи регламенти, т.е. групиране на различни правни текстове, които трябва да се изменят в рамките на а, един или по-скоро два общи регламента, така че ние в момента ще занимаем с първия от тях. Имаше повече от 20 текста общо и те включват антидъмпинговите регламенти и регламента против субсидиите. Както спомена а, председателя, няма технически или ясен процес, но в крайна сметка стигнахме до резултат. Искам да подчертая няколко елемента от компромиса, който е постигнат. В различните регламенти трябва да има разграничение между процедурата за консултиране и разглеждане, в зависимост от мерките, за които става въпрос. Това е и в съответствие с защитния регламент, където парламента настоява процедурата по разглеждане, където държавите членки са в по-силна позиция, да се използва само за дефинитивни мерки, но за времени мерки трябва да се използва процедурата по консултиране, където комисията има по-силна позиция. По отношение на Инфо Плюс имаме някои а, трудни дискусии, но в крайна сметка се споразумяваме по текст, където комисията ще вземе предвид други методи при, за прилагането на регламента в а, комитологията, но това бе прието от Европейския парламент единствено като изключение, тъй като е специфично за текста и по никакъв начин не създава прецедент за други текстове. Това е, направен, това е изказано ясно в декларация, приложена към регламента. Предвид количеството на текста, който трябва да се измени, множеството че, а, промени, които трябва да се внесат, има нужда за, до достъп до консолидирани версии, които са лесни за ползване, имам предвид на всички регламенти, заедно с измененията. За да се четат по-лесно текстовете, комисията а, се съгласи да изготви консолидиран текст до юни 2014 година. Също така искам да подчертая, връзката между това досие и досието от TDI, по което господин Фелнер е докладчик. Омнибус 1 въвежда множество изменения в процедурата, по отношение на регламентите за антидъмпинг и против субсидиите. Това означава, че трябва да се провежда консултации с държавите членки по време на, на, на обсъждането и трябва да се представи доклад до парламента и съвета относно различните аспекти на тези регламенти и с оглед на конфиденциалността. Въпреки това стигнахме до извода, че много аспекти на реформата TDI, като например еднороден тест, а, са свързани с модернизирането на TDI. Според мен това е правилният подход и ние разгледахме много важни процедурни аспекти, свързани с защитата на търговията в Омнибус 1, като не засегнахме същината на а, самата защита на търговията. В заключение смятам, че съгласието, което постигнахме, бе най-добрия възможен изход и препоръчвам тази парламентарна комисия да даде одобрението си, когато се гласува проекто препоръките на второ четене утре. Нека да ви кажа, че аз напълно споделям изказаното от нашия докладчик. Наистина преговорите бяха много трудни, аз ги следих и споделям становището, че това е отличен компромис. Не е 100% това, което искаме постигнато, т.е. не сме спечели ние 100%, но важното е да се постигне най-важната цел в тези преговори. Ако а, ние всъщност трябва да вземем официално решение и а, дали нашия докладчик си остава докладчик, това мисля, че е очевидно, и освен ако няма никакви възражения, а то виждам, че няма, докладчика от първото четене остава докладчик и за второто четене. Сега давам думата на комисията Колин Браун. Тук ли е? Благодаря и добро утро. От името на комисията искам да благодаря на докладчика госпожа Кристо Рохол и тази парламентарна комисия специално за работата, която е положила по това конкретно досие по мнението на комисията, позицията на съвета, по която трябва да гласувате, отразява задоволителния резултат от триалога от юни тази година, така че комисията приветства позицията на съвета и препоръчва тя да бъде приета, за да може наистина този регламент да влезе в сила възможно най-скоро и да завършим тази важна работа. Искам за протокола да отбележа коментарите на докладчика относно необходимата работа за консолидиране на текстовете. Искам да потвърдя, че комисията работи по тези текстове и ще а, спази срока, който договорихме по време на триалога. Благодаря. Няма нужда да наблягам на това колко е важно настоящото досие. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Отлична работа. Крайен срок за внасяне на изменения. Надявам се, че няма да има изменения, но крайният срок е днес в 6 часа вечерта. Моля ви да не внасяте изменения, защото ще ви убия в противен случай. Next item is Uh, Следващата точка. Също е свързана с омнибусите. Тук говорим за Омнибус 2, докладчик Йорк Лайхтврид. Разбрах, че господин Ланге може да се изкаже от името на докладчика. Бернт. Благодаря, господин председател. За съжаление, господин Лайхтфрид не може да присъства, налага се да остане в Австрия. Той е изключително доволен от факта, че успяхме да приключим втория процес по комитология след дълга история на законодателни процедури. На 22 ноември 2012 започнахме, на 5 юни 2013 година след много тристранни диалози успяхме да стигнем до споразумение. И с оглед и на усилията, които положихме, на 15 ноември съвета потвърди. Процесът беше изключително дълъг. Като резултат трябва да кажа, че изминаха почти 4 години от подписването на Лисабонския договор. След почти 4 години най-накрая разполагаме с инструментариума, който ни е необходим. Това забавяне не е съразмерно на положените усилия. Господин Лайхтвред иска да благодари на екипа, който работи с него. Смята, че много от позициите на парламента са отчетени сега, по-конкретно петгодишната давност във връзка с правата на комисията – не би следвало комисията да има твърде големи законодателни правомощия по силата на делегираните актове. Господин Лайхтрид казва, че документа трябва да се приеме без изменение. И аз подкрепям казаното от докладчик. Четири години е твърде много време. Имаше голямо забяване. Забавяне комисията имаше инициативата в самото начало съвета твърде, твърде много се забави. И чак на третия етап в хода на разговорите успяхме да постигнем споразумение. Искам да благодаря на ирландското председателство. Мисля, че и на тях трябва да се благодари, защото ако не бяха ирландците, можеше още да буксуваме на едно място. За протокола отбележете моите поздравления към ирландското председателство. Мисля, че трябва да сме им благодарни. Комисията. Колин Браун. Благодаря. Нека да благодаря и от наше име на господин Лайхтврид за положените усилия, за цялостната работа на комисията и на преговарящия екип от страна на парламента. Както изтъкна господин Ланге, позицията на съвета отразява резултата от тристранния диалог. Комисията е доволна от постигнатото решение. Радваме се, че ще има приемане на ранен етап. Същото, което казах по отношение на консолидацията, въжи и за Омнибус 2. Работим усилено и по отношение на сроковете да, измина твърде много време. Искам да отбележа обаче, че комисията направи своите предложения веднага след като се прие регламента за комитологията. Ние трябваше да изчакаме докато той се приеме. Толкова от моя страна. Е, добро извинение, казва председателя. Моите критики са отправени най-вече към съвета, не към комисията. Докладчика ще остане и за второто четене. Йорк, има ли възражения? Няма. Крайен срок за внасяне на изменения. 6 часа вечерта. И утре ще гласуваме по препоръката да се приеме текста такъв какъвто ни е даден от съвета. Защото той достоверно отразява резултата от тристранните разговори. Точка 6. Етап на развитие на текущите тристранни преговори. Докладчиците отсъстват. Нека накратко да кажа няколко думи по тристранните диалози. по ISTS, регламента за финансовата отговорност, разделянето на отговорностите между ООН и държавите членки, когато е на лице решение да се обещети определен чуждестранен инвеститор, кой ще отговаря за плащането на обещетенията. Първата тристранна среща се проведе на 12 ноември. Следващата среща трябва да се проведе на 28 ноември в една от сградите на съвета. Нека да ви съобщя, че не е постигнат напредък и се чудя дали някога ще бъде постигнат такъв. Позицията на съвета е непримирима. Не можем да се договорим с тях и толкова. По отношение на инструмента за партньорство, където водещата комисия е АФЕТ, имаше тристранна среща на 19 ноември. Докладчик е госпожа Кене, Тя е постигнала споразумение с председателството и с комисията във връзка с целите и точка 2 от анекса. Ние там проявяваме интерес. Поздравления за докладчика. По отношение на споразумението за стабилизиране и асоцииране е с Сърбия. Радвам се, че стигнахме до компромисно споразумение вчера на първата тристранна среща. Резултатите от нея ще бъдат раздадени съвсем скоро. Планираме да гласуваме в комисията на 17 декември. Докладчик е господин Юлио Винклер. Искам да го поздравя. И накрая, по отношение на регламента за изпълнението. Докладчик е Николо Риналди. Това е важен регламент. Смятам, че би следвало да приключим работа в рамките на настоящия ни мандат, защото за Съюза е изключително важно да отстоява своите интереси спрямо трети държави. Когато има, например, съдебно решение срещу тях и те не спазват своите задължения. Проведе се първа тристранна среща. Основните различия между нас и съвета са за това кога могат да се използват ответни мерки. Предложението на комисията е свързано само с стоките, но не и с услугите. Това е голяма разлика. Ние поехме ангажимента да дадем альтернативни изменения, вместо тези, които бях приети в пленарна зала. Нека да видим сега какво ще ни кажат съвета и комисията. Изменението вече е изпратено на съвета и на комисията. Точка 7. Прилагане на договор от Лисабон по отношение на Европейския парламент. Това е становище, което ще дадем на Комисията по конституционни въпроси. АВКО подготвя доклад по собствена инициатива, що се отнася до прилагането на договор от Лисабон по отношение на Европейския парламент. Докладчик от името на Авко е Пауло Ранжел. Аз присъствах на едно от техните заседания. Аз всъщност съм и член на Авко. Участвах в първата размяна на мнения по доклада на господин Ранжел. Приложното поле ще се свежда само до отношенията с комисията – отношенията между Европейската комисия и Европейския парламент след влизането в сила на Лисабонския договор. Ето защо моето становище също би трябвало да засяга само приложното поле, очертано от водещата комисия. Бих искал моето становище да спомене промените, които внесе Лисабонския договор в законодателната област, в областта на търговските споразумения, промените, които засягат комитологията, между институционалното споразумение във връзка с международни споразумения – нашето участие в преговорите по международни споразумения. Ще дам информация за това дали комисията е изпълнявала своите ангажименти спрямо парламента. Ще кажа каква е нашата оценка на въздействието на Лисабонския договор върху нашите отношения с комисията. Мисля, че Нямаме основания да изказваме критично отношение. Нашата оценка е много положителна, не само по отношение на промените, внесени от Лисабонския договор, но и по отношение на целия процес от влизането в сила на сам. Смятам, че като цяло комисията откликваше на нашите желания и изпълняваше своите ангажименти по Лисабонския договор. И това въжи особено за преговорите по международни споразумения, но и като цяло в отношенията си с нашата парламентарна комисия. Сега ще ви дам думата Кажете какво смятате по отношение на приложното поле и цялостната насоченост, за да мога и аз да имам представа какво да напиша. Някой иска ли да каже нещо? Господин Хелмут Шолц. Ще има обсъждане и в АВКО. Благодаря, господин председателю. Аз също съм член на комисията и следя вашата аргументация. Вие описахте работата на докладчика, но аз мятам, че Европейският парламент и комисията АВКО не се занимават с този въпрос достатъчно задълбочено – Откакто влезе в сила в Лисабонския договор, ние работим по тази тема и съветът има своята важна роля, която следва да играе. До сега, по време на дискусиите в комисията АВКО, първоначалната линия, която поддържаше докладчика, бе запазена. Ние ще изпратим своето становище, но задълбоченият анализ на тази тема и какво трябва да бъде направено от следващия парламент, какви предложения могат да бъдат направени, за да се подобри положението, не бе направено и пропуснахме момента. Госпожа Шаке, мисля, че все още сме в начален етап. По принцип обаче е важно това, което предоставя Лисабонския договор на Европейския парламент, а именно по-широки правомощия да отразят мнението на гражданите – Парламентът би трябвало да участва в разговорите за прозрачността. Виждаме и с какво става с акта и с търговските партньорски споразумения. Би трябвало да подходим много прагматично и да се сложи край на тази продължаваща дискусия за прозрачността и загубата на доверие по отношение на споразумения. Другото, което е важно, е да видим в какъв контакт се вписва търговската политика на фона на външните, външната политика, която преследва Европейския съюз. Несъмнено има елементи, които са политизирани, има различни клаузи, които предвиждат определени условия за закрила на правата на човека и свързаната с това политика. И аз съм доста загрижена от това, че често обсъждаме условностите, свързани с правата на човек, детския труд и предотвратяването му или околната среда. И много рядко там се позоваваме на предпоставките за това и би трябвало нашата позиция да се основава именно на такива съображения. Третите страни много добре ще разберат, че а, не е достатъчно само да кимат с глави по време на преговорите. Нужно е на практика нещо да се направи и да се покаже, че а, има нарушения. Така че трябва да прилагаме всичко това, за което говорим и да се съблюдават а, всичките тези изисквания. Това са някои от моите мисли, а именно по въпроса за прозрачността, спазване на условията, използване на външната политика и външните инструменти за прилагане, които следва да бъдат оползотворени. Съвсем накратко искам да кажа нещо, предвид казаното от е, двамата оратори преди мен. Комисията ни формира редовно, открито за водените преговори е, по споразуменията за свободна търговия, но нашите партньори е, ни казват, че това комисията споделя не отразява действителното състояние по време на преговорите. Няма причина ние да не настояваме още веднъж, не да участваме в преговорите, но нашите докладчици да имат възможността да присъстват на тези преговори в качеството им на наблюдатели. А да няма съмнение, че онова, което комисията изнася Европейската комисия изнася пред парламентарните комисии да не отразява действителното състояние на нещата така че бихме постигнали максимална прозрачност именно по този начин и да следим какво действително се случва по време на преговорите. Господин Ланге. Благодаря, господин председателю. Един от важните аспекти е необходимостта да има приемственост в политиката на ЕСЕ. Говорим за политика за търговия, за развитие, за селско стопанство, за външна дейност. Има огромен потенциал за усъвършенстване. Благодаря, казва председателя за изказванията. Смятам, че са ценни. А що се отнася до приложното поле на това становище. Не мога да го закърбя. Бях там а, и а, докладчика на комисията Либе и комисията са на мнение, че различни аспекти на договора не са отразени в този доклад, така че аз не виждам каква полза би имало от това да надхвърлим приложеното поле, което е определено от комисията Либе. Аз мога да направя това, което поискахте, но по моя преценка би било безсмислено. Ако го направя, може да отидем твърде далеч. Аз съм за това да положим усилия да притискаме съвета за споразумението между съвета и парламента, но това трябва да бъде обосновано. За да можем да постигнем нещо, да разговаряме по темата, по принцип бих се възпротивила срещу едно разширяване на приложното поле. Тъй като той е определен от комисията Либе, той е ограничен и определя отношенията с комисията. По въпроса за прозрачността, тук утвърдително да, ще кажа до толкова, че можем да твърдим, че има някои подобрения. Нещата вървят в положителна посока. За съжаление имаше провал с акта и там въпросът за прозрачността бе ключов. Бяха извлечени някои а, полки и а, по отношение на поведението на САЩ. Организират се след а, преговорите широки допитвания но точно преди след преговорите има представения, имаме достъп до позициите на комисията. Това друг път не се е случвало. С други думи, има подобрения и то в правилната посока но това е тема, която трябва да остане. Що се отнася до различните условия и проверяване на това дали се спазват, те колешката Шак е там е напълно права. Не можем да предвиждаме различни условности по споразумението, след което да нямаме никаква възможност да проследяваме дали те се спазват, тъй като не са правно задължителни а, клаузи и а, ние не сме използвали а, политическите лостове, за да можем да следим за спазването на условията. Ако има правно задължителна сила, това не означава, че ние не бива да оказваме политически натиск върху комисията и да се извършват редовни прегледи за спазването на условията по различните споразумения за търговия ще имаме едно изслушване по изпълнението на условията в търговските споразумения, които визират различни трудови и екологични изисквания. Моята лична позиция е крайно критична, както знаете. Аз съм за по-строги механизми за прилагане и е определено застъпвам тезата за редовни прегледи и оказване на политически насик над комисията и редовно представяне на информация и от комисията и от трети страни по изпълнението и спазването на условията, които са предвидени по тези търговски споразумения, така че тук казвам твърдо да. И толкова много споразумения имаме, няма друга комисия с толкова много споразумения, които да следи, така че следва да се придържаме към идеята за тези редовни прегледи по изпълнението на условията по споразуменията. Има още едно нещо, което трябва да споменем. Това е прецедента, който бе въведен с споразумението с Перу притиснахме а, Перу ние от парламента. Ние се договорехме с тях, предвидихме задължения. А, а, това са едностранни задължения, които перуанската страна пое. И има допълнителни ангажименти в областта на трудовото право, правата на профсъюзите. Ето това е нещо, с което следва да се гордеем. И това е не само постижение, то трябва да въведе прецедент. Това е успех. Следващата пролет ще посетим Колумбия и Перу и ще видим, че тези задължения, които те поеха, благодарение на нашия натиск, са довели до подобряване на правата на трудещите се. Това е също нещо, което следва да бъде отчетено. Що се отнася до статуса на наблюдатели на парламента в хода на международните преговори, имам някои съмнения. Няма причина да смятаме, че комисията не изпълнява задължението си да, добросъвестно да ни информира за напредъка, особено напоследък. На второ място, в хода на преговорите ние сме съпричастни към идеята, нашите докладчици и аз лично, да присъстваме на масата на преговорите като слушатели. Това е много натоварващо. И разбира се, съм готов да обсъдим въпроса. Той засяга всички комисии, които имат участие по преговорите за сключване на международни споразумения, особено комисията АФЕТ. Така че аз не смятам да заемаме изолирана позиция в това отношение. Би трябвало да се обърнем и към другите комисии и да разбереме и те какво смятат. Според мен това е смел ход. Това, което мисля е, че процедурата за трансатлантическото партньорско партньорство в областта на търговията трябва да бъде факт. И споделям тук с вас, че съм удовлетворен от уредбата, защото комисията не се ограничава до това да се представи пред нас преди и след преговорите. а средовно получавам информация за напредъка Имам достъп до всички документи, които се съставят и комисията обмисля възможността за представяне на документите на САЩ, но това ще зависи от тяхното становище. Те традиционно а, налагат ограничения относно споделянето на техните документа и могат да окажат натиск на комисията, но и ние я притискаме, така че в крайна сметка трябва да намерим някакъв механизъм, който да позволи не да разполагаме с документите, но поне да можем да ги прегледаме документите на американската страна имам предвид, защото наистина се съставят документи. Аз съм запознат с нашите документи, разполагам с тях, но не зная какво представляват американските документи и при следващия кръг от преговори ще започне работа по същество. Трудната част от работата. Така че бих предпочел да продължим с идеята за поетапно засилване на притока на информация от страна на комисията. Вие знаете, че аз много държа на разделението на властите. Те водят преговорите, ние осъществяваме надзор – не би трябвало ние да носим отговорност. Ние не бие да споделяме тяхната отговорност. Ние трябва да настояваме комисията да си носи отговорността за преговорите. Това е а, простичката а, постановка на нещата. Но съм готов да обсъдим предложението, направено от господин Мартин, да надхвърлим традиционните механизми за участие. Госпожи и господа, сега ще дам думата на господин Сандлър по същата тема и бях уведомен, че има изслушване през януари или февруари точно по тази тема. Решения свързани с търговската политика. Решение на координаторите за следващата година, най-вероятно през февруари. Междувременно трябва да приемем нашето становище, но то може да бъде един вид подготвително за това изслушване, тъй като нашия мандат вече изтича. Не само трябва да определим какви са пулките, какво сме научили, но какви полки искаме да споделим с следващия парламент, комисията. Um, Добър ден от името на комисията. Е, нашата гледна точка е, че ние споделяме положителната оценка след влизането в сила на Лисабонския договор. Смятаме, че нещата не само са довели до положителни резултати, що се отнася до законодателство и търговски споразумения, но също така и натовари доста с по-голяма отговорност нас и а, отговорност за отчитане пред обществеността, тъй че да, въпроси като прозрачност, поток на информация, равновесие между необходимостта от преценка при преговорите и отчетност пред обществеността са въпроси, които трябва да се разгледат, но смятам, че можем да се получим от опита, който сме натрупали през последните 4 години на съвместна работа. Генерална дирекция търговия, но и тази парламентарна комисия и секретарията по-конкретно са направили големи стъпки по отношение на предоставяне на пълната информация от наша страна и изграждането на механизми, които работят, но също и се развиват, както вие самия подчертахте, с преговорите по споразумението за трансатлантическа е, търговия и партньорство в инвестициите, смятам, че това ни донесе много полуки и е, този доклад ще бъде един от основните елементи, които ще допринесат за това поуките и, и успехите, които сме а, видели до момента след влизането в сила на Лисабонския договор, е именно осъзнаване на ролите на всяка отделна институция и вероятно а, комисията се доближава в този смисъл доста до гледната точка на председателя на тази парламентарна комисия и напълно приемаме възможността която ни се дава да идваме, да докладваме, да информираме парламента редовно и мисля, че няма нужда да стои представител на парламента да седи по време на преговорите, защото това обърква от срещната страна относно разделението на ролите между институциите, но те иначе опита до сега може да го наречем пилотен и е той да послужи за следващия парламент и комисия. Благодаря ви. Нашето установище може да е ключово за доклада в АВКО. Защо? Защото ние сме водещата комисия по международните споразумения и сме постигнали напредък който нито една друга парламентарна комисия не е успяла да постигне по отношение на обмена на информация между нас и комисията. Така че ние имаме водеща роля. Така че това, което казваме в нашето становище, може да окаже влияние върху доклада на господин Рожел в Авко. Тъй като ние разполагаме с опит. Имаме успехи за споделяне и между другото, нека да ви информирам, тъй, е, тъй като е свързано с това, което обсъждаме, че по процедурата а, за постигане на съгласие, по процедурния правилник, което се обсъжда в АВКО и аз участвах доста, доста интензивно в АВКО и в съвета на председателите Резултата е много положителен, не само за това, че ще остане доклада за междиния доклад за международните споразумения, така че това беше гласувано в АВКО. Този доклад няма да бъде заличен и нещо, което много ме интересува от гледна точка на нашата комисия, че препоръките на водещата комисия и парламента може да решат да отложат за една година процедурата по ам, постигане на съгласие по международни споразумения, просто с цел за охлаждане на страстите, така да се каже, а, по, по а, оталожване на политическото напрежение. Така че това е голямо постижение, беше гласувано вече в комисията АВКО и смятам, че трябва да сме доволни от постигнатото. забравих за комитологията. Това е нещо, където нашето постижение не може да е, кажем, че е категорично положително. И комисията, и съвета са злоупотребявали е, с актове за изпълнение, там където е трябвало всъщност да има делегирани актове. Имаше доклад по този въпрос, като имаше предложения за приемане на по-строги критерии, за да се ограничат, да, да се види каква е границата между актове за изпълнение и делегирани актове. Аз имам много стрикна гледна точка по въпроса. Актовете за изпълнение никога не трябва да се използват за нормативни актове, от, общо, от общ характер, защото за подобни неща трябва да се използват делегирани актове. Докладчика Заер не отива чак толкова далеч, но общо взето върви в правилната посока, а именно да се ограничи употребата на актове за изпълнение. Разбира се, и съвета, и комисията са в полза на тези актове за изпълнение, защото а, в този случай парламента няма контрол, само държавите членки и комисията запазват контрола си, т.е. комисията има интерес да не ни замесва в цялата тази работа и съвета също споделя тази а, позиция на комисията. Затова ние сме тези, които трябва да а, сме много стрикни при ограничаването на употребата на актове за изпълнение. Аз винаги лично съм се борила от самото начало срещу злопотребата с актове за изпълнение. Разбира се, не сме постигнали резултат и успех в много от случаите, но а, имало досиета, при които сме постигали успех а, и сме ограничавали употребата на актове за изпълнение. Тъй като това становище е свързано с прилагането на Лисабонския договор, а, тази точка трябва да е включена и в проекто становището, което аз ще изготвя. Ще разгледам границата между делегирани актове и актове за изпълнение. Благодаря ви. Календара е в вашите папки. Или още не е? Няма го. През декември разглеждане на проекто доклада. Аз ще разпространя проектостановището си преди следващото ни заседание през декември. Осма точка. Това е становище а, с водеща комисия ЕКОН, споразумение между Европейския съюз и Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията. Както знаете, това досие първо на нас беше дадено като комисия, но а, това беше погрешно решение. Аз лично съм съгласен, че досието трябва да се разгледа от ЕКОН, тъй като попада в тяхната компетенция, но ние решихме също да излезем със становище, защото въпроса е свързан и с търговските и економически взаимоотношения с Швейцария. Има някои развития. Швейцария реши да спре процедурата поради проблеми с защита на личните данни но тъй като водещата комисия е ЕКОН, тя не е решила да спре процедурата от страна на Европейския съюз. Затова ние също не можем да си позволим да спрем с нашето становище. Ние трябва да го направим и да го дадем на ЕКОН. Жорж Поташ е докладчик от ЕКОН. Той е член и на нашата комисия, така че е лесно да комуникираме с него. Нашето становище, разбира се, трябва да се ограничи до въздействието върху търговията в контекста на това споразумение между Европейския съюз и Швейцария. Както знаете, търговията и конкуренцията са въпроси, които ще се разглеждат и в Сингапур. Така че Европейския съюз приветства не, само това споразумение между Европейския съюз и Швейцария, но също така и трябва да коментираме положителните последици не само върху търговските отношения между Европейския съюз и Швейцария, тъй като имаме специални оговорки с тях, но и трябва да го разглеждаме като прецедент за гарантиране, че конкуренцията ще стане редовен елемент в търговските отношения. Жорж Коташ е, в момента не присъства, но той е изготвил устен въпрос и го е задал в ЕКОН, тъй като той е докладчик в ЕКОН и резолюцията трябва да се гласува с доклад за съгласие. Резолюцията е, според мен, добра. Основава се на принципа за второ поколение споразумения за сътрудничество и той иска да се изключат подобни споразумения с други държави, които имат подобен режим – иска да се насърчава многостранното сътрудничество, като тези двустранни споразумения са първата стъпка. Трябва да има предпазващи механизми по отношение на конфиденциалността. Именно за това Швейцария се притеснява от това споразумение и първо иска да си провери дали тези механизми а, са отработени в това споразумение. Резолюцията поменава, упоменава и Китай, тъй като Китай ползва а, политиката си за конкуренцията, за да прикрие някои а, свои търговски цели, които преследва. Според мен в нашето становище трябва да предложим три изменения по доклада на господин Коташ. Първо, не виждам никакво основание да посочваме с пръст Китай, при положение, че се обсъжда споразумение между Европейския съюз и Швейцария. Има други места, където да се занимаваме с Китай. Затова аз предлагам да се заличи тук опетняването, така да се каже, на Китай в контекста на споразумение между Европейския съюз и Швейцария. Също така предлагам да се засили текста по отношение на сътрудничеството с Китай, като се препрати към меморандума за разбирателство, така че предпочитание, ако ще споменаваме Китай, то да бъде положително, а не отрицателно. На трето място трябва да помолим комисията и съвета да дадат по-голям приоритет на а, секцията за а, конкуренцията в споразуменията за свободна търговия. Така че това е нещо, което е в синхрон с това, което преди малко казаха, именно, че конкуренцията трябва да бъде основен стълб на нашата политика за търговията. Имате ли коментари, бележки, защото аз трябва да започна да си готвя проектостановището. Заповядайте, Пол Мафи. По-конкретно, по споразумението между Европейския съюз и Швейцария имам един въпрос към комисията. Ако е, има ли всъщност единствено връзка с картели и нарушаване на конкуренцията. Ако е така, тогава приветствам напълно. Явно има картели, които оперират, които действат в повече от един регион. Имало е случаи, в които комисията завежда, завежда дело и така нататък, но ако наистина има такива отношения с Швейцария, това ще има положително въздействие върху потребителите и някои други неща. Но а, има и други а, въпроси, като държавната помощ, свързани с, компети... с конкуренцията, така че питам ви а, дали само а, антитръстови а, въпроси се разглеждат, картели и така нататък. Комисията има думата. Дитмар. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса. Мисля, че лесно можем да отговорим. Споразумението е свързано единствено с административното сътрудничество в тесния смисъл на думата на конкуренция, като конкуренция във връзка с картелите, с нарушаване на, на конкуренцията, така че държавната помощ не е намесена тук. разглеждането на проекто установище 5 ноември 7 ноември на обяд е срока за изменения, разглеждане на измененията на 27-28 ноември. А, извинете. За резолюцията срок за измененията се внасят в ЕКОН. 5 декември е срока за тези изменения. Девета точка. Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес. И десета точка включване на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес. Ние сме отговорната комисия. Това е за търговията с диаманти. Кимбърлийския процес, както знаете, позволява сертифицирането на диаманти и че те не са кървави диаманти, тъй наречени. Тоест, това е едно положително развитие в областта на търговията на диаманти, тъй като тя вече е починена кибърлийския процес. Гренландия не е независима държава. Е, това е територия под датско управление, но не е част от Европейския съюз. Така че имаме известен проблем в този смисъл. Предложението е Гренландия да се счита като част от Европейския съюз, за да може да влезе в кимбърлийския процес и да се възползва от това си членство. В противен случай Гренландия няма да може да добива диамантите, които са открити наскоро на ходищата. И Гренландия проявява огромен интерес да започне да ги добива. Това е бедна територия. Основно доходите са от риболов. 6000 души живеят в Гренландия и доходите им са основно от риболов и те не са самодостатъчни, така да се каже, и имат нужда от нашата помощ решението е много а, творческо, така много новаторско и според мен не бива да се противопоставяме на този начин да се реши въпроса и по този начин Гренландия ще се счита за част от Европейския съюз. Ние сме нещо като пристан за тях. Оставям сега на вас да направите коментари. Има ли някой против? Възражение? Възражение срещу предложението на комисията? Гаспари. Ich denke, wir wissen alle, äh, welch großen Beitrag der Kimberley-Prozess. И така, благодаря за думата. Процесът от Кимбърли е стъпка в правилната посока. Той допринася за справедливата търговия с диаманти, само че то е само част от а, решението. Включването на трета страна е нещо добро и ние подкрепяме вашето предложение. Благодаря и аз съм съгласен, че колкото повече държави и територии се присъединят към процеса от Кимбърли, толкова по-добре. Комисията, някой иска ли да каже нещо? Мариана Кондаш, имате думата. Благодаря. Аз не съм Мария Кондаш. Това е колегата. Аз ще кажа няколко думи от името на комисията. Искам да благодаря на всички членове на вашата комисия за това, че разгледахте предложението, че го подкрепите. Вашата подкрепа ни доближава до приемане на предложението Гренландия да може да изнася диаманти за Европейския съюз. По този начин ще се генерират приходи за гренландското население. Комисията естествено ще се опита да подобри обмена на информация с Европейския парламент, що се отнася до процеса от Кимбърли. Ще започнем веднага след като се приемат съответните предложения, работа по регламент, свързан с процеса от Кимбърли. Ще ви представим резултатите от нашата работа максимално бързо. Благодаря. Имаме две досиета Едното е свързано с зачитането на Гренландия като част от ЕС. На второ място имаме изменение на регламента и включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на кимберлийския процес. Имаме процедура на съвместно взимане на решения, там участват съвета и парламента. Съвета ме информира, че няма да внася изменение към регламента. И аз мисля, че ние трябва да постъпим така. По този начин ще приключим работа много бързо и решението ще може да бъде взето преди края на настоящия мандат. Това е от интерес за Европейския съюз. Ето защо би следвало да положим максимални усилия и да приключим процес максимално бързо. Така че няма да възразяваме. И би трябвало да одобрим решението на съвета. Няма да внасяме изменения и към регламента, проекта на регламент за схемата за сертифициране и включването на Гренландия в нея. Ако сте съгласни, ще приемем тази бърза процедура. Ако искате да внесете изменения, направете го до 29 на обяд, но надявам се, че няма да има изменения. Гласуването ще е на 17 декември. Възражение няма. Много ви благодаря. Item 11 точка 11 беше отложена. Казах ви защо. Изпратих писмо на координаторите. Там обяснявам своята позиция. прилагам копия от моето писмо към съвета. Там искам пояснение във връзка с правното основание за това досие. Не разбирам защо съвета иска да има Защо съвета иска да има специална клауза по отношение на договора за функциониране на Европейския съюз? Точка 12. Статистика за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки. Това е досие, свързано с приравняването на законодателството с делегираните актове и актове за изпълнение. Това е случай, в който в миналото се използваше процедурата по регулиране с контрол. Това беше всъщност процедурата на делегираните актове преди Лисабонския договор. По силата на тази процедура комисията можеше да създава предложения за законодателство и въобще нормативни актове, чрез актовете за изпълнение. Така че тази възможност трябваше да се премахне. Комисията предлага да се замени процедурата по регулиране с контрол с делегирани актове в почти всички случаи, където е имало процедура по регулиране с контрол. Комисията предлага да има и процедура на разглеждане, тъй като става въпрос за търговия. Изключенията са две. Тук имам три затруднения. Чуде се дали и по двете изключения не трябва да имаме делегирани актове, защото според мен и тук става въпрос за правила, а не за конкретни административни актове. И на второ място, дали трябва да има процедура по разглеждане за всички случаи защото регламента за комитологията постановява, че процедурата по разглеждане се прилага по принцип, но може да се използва консултативната процедура в случай, че е на лице необходимата обосновка за това. На следващо място сроковете за делегираните актове. Комисията не предлага срокове. Както знаете, ние в парламента приехме правилото за така наречената клауза за постепенно излизане от сила и приехме срока от 5 години. И накрая по отношение на писмената процедура. Както знаете, ние не сме доволни в парламента от писмената процедура, такава каквато тя е в регламента за комитологията. Регламента позволява в конкретни случаи разпоредбите да се отклоняват от стандартната писмена процедура, предвидена в рамките на комитологията. На няколко пъти сме настоявали, като понякога сме успявали. Писмената процедура да бъде улекотена. Това са темите, които ще искам да се обсъдят. Аз съм докладчик. Приветствам естествено инициативата на комисията, защото трябваше да се появи нещо подобно, макар че закъсня предложението. Ще ви представя моите предложения за изменение на тази инициатива на комисията. Нека сега да чуем самата комисия. Госпожа Тодорова. Благодаря, господин председател. Нямаме изказвания на този етап. Благодаря. Вие, значи, не се противопоставяте на моето тълкуване относно делегираните актове. Има официална позиция на комисията, която се вижда от нашите документи, мисля, че можем да обсъдим на по-късен етап от процедурата. Защо предпочитате да ви контролират държавите членки и това да става на тъмно, вместо да подлежите на открит контрол от страна на Европейския парламент е, и съответно защо не избирате делегираните актове. Ние нямаме такова предпочитание. Ние правим разлика между съществени и несъществени елементи на законодателството. Изготвяйки това предложение за законодателство, ние участвахме в много разговори на техническо ниво, там имаше участие на експерти от държавите членки, искахме да стигнем до обща позиция за това какво представлява съществен елемент и какво представлява несъществения елемент. Независимо от всичко, разговорите не са приключили. Както видяхме от законодателния процес на ниво съвет, там се предпочитат силно актовете за изпълнение. И ние знаем защо, казва председателя. Да, но ние в комисията правим разлика между съществени и несъществени елементи на законодателството и след това ще сме готови да приложим на практика различните законодателни процедури. Ние в парламента предпочитаме ясни критерии за това дали става въпрос за съществени актове или несъществени актове. Законодателни по своя характер или не. Точка 13. Посещение на делегацията в Индия. Докладчик трябва да е колегата Павел Залевски, но той отсъства. Имаме ли доклад за тази мисия? А, той е на лице, така ли? Доклада от посещението е в вашите документи. Аз няма какво да добавя. Не присъствах. Някакви коментари по доклада за делегацията в Индия. Well, no memory of delegation is here. Всъщност тук няма нито един участващ. Там бях Инезе Вайдере, Мария и Бадия, Николо Риналди, госпожа Макентайр. Тя е член на делегацията за отношения с Индия. Между другото, по предишното досие забравих да ви кажа сроковете. Статистика за външната търговия с трети страни. Крайният срок за внасяне на изменения е четвъртък, 5 декември в 6 часа вечерта. Well, we come, um... Ами, приключихме всичко, което бяхме планирали да свършим преди размяната на мнение с комисаря Дехухт. Той нямаше как да дойде преди определеното за това време 11.30, значи имаме един час Моля ви, върнете се след един час, защото онова, което ще ни каже Дехухт е изключително важно. Той ще говори за Женева, за преговорите от Доха. Новините са трагични. Той ще говори и за Украина, и за споразумението с САЩ, така че важни теми. Нека да се видим тук след един час.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

Колеги, госпожи и господа, моля да възобновим нашето заседание. Комисарят Дегух се присъедини към нас. Нека му благодарим. Още веднъж, че изрази готовност да се присъедини към нашата комисия. Споразумяхме се да направим размяна на мнения. Чуда се дали бихме могли да освободим комиша, комисаря от задължението да каже нещо и за Украина и Женева. Дали ще е готов да отговори на този въпрос? Да. Готов съм с информация за Украина и Световната търговска организация. Десет депутати от Европейския парламент, между другото, ще присъстват на разискванията. Не знае точно кои са те, но виждам, че 10 членове на Европейския парламент ще присъстват на разговорите в Индонезия. текст вече има за улесняване на търговията, който предвижда ограничен брой разпоредби в скоби, но те са в скоби. Ако се вгледате внимателно в текста в скобите обаче, за механизмите за търговия не става дума за принципите, а става дума за технически условности. Но те остават в тези скоби тъй като имаме възможност да упражним преговорното си правомощие. Това е тактически ход, така че не става дума за договориране на принципи и ако всичко друго бъде уредено, няма да възникнат проблеми. Освен това има текст по други глави и безопасността на храните. Но не сме се споразумяли по този последен въпрос. В крайна сметка и да реч за следното. Индийската страна изисква допълнително изключение да бъде предвидено в областта на селското стопанство. Г20 ги подкрепя. Американците се противопоставят най-силно, но тяхната позиция се сближава. Не мога да... И мога да кажа, че сегашното положение може да продължи още 4 години, а хоризонталните дисциплини са приложими – но остава и възможност за дискриминация, слагам го в кавички. С други думи, постигнатото равновесие бе доста крехко. Индийската страна изисква повече. Ще трябва да изчакаме до утре. Тогава има заседание на кабинета и ще разберем каква е окончателната позиция на правителството. Така че важно е да видим каква е- ще е изхода от това заседание на правителството в Делхи утре. На трето място. Другата тема, която остава открита и по която трябва да се споразумеем, има добри изгледи за споразумяване. Европейският съюз а, постига напредък. Япония се присъедини към а, групата на онези, които са готови да спазват правилата и ще има критична маса. Това са тарифните квоти всъщност някои от тези квоти остават непопълнени все още. Например, квотите за 50 000 тона, предвидени за Бразилия. Тук условно посочвам и ако Бразилия не изпълни тази квота, то тогава се предполага, че най-слабо развитите държави ще могат да се възползват от това. Може да има въведена нулева тарифа по отношение на развитите или раз... развиващите се економики. Китай не са съгласни да предприемат тази стъпка, тъй като се смята, че Япония може да се присъедини. С две думи, са необходими няколко дни преди срещата в Бали. Перспективите ни са лоши. САЩ не искат да преговарят в Бали, това е тяхното мнение, но ще трябва да се преговаря в Бали. Технически това е възможно. А, останалият текст в а, скоби, е, може да бъде преодолян, ако постигнем договорености по отношение на сигурността е, в областта на прехраната. Това би било в полза на прехраната на планетата. Така стоят нещата към момента. Ще изчакаме няколко часа, тъй като положението е много динамично, но Никога преди не сме стигали толкова близо до възможността за споразумяване в 100, както в момента. А що се отнася до споразумението за информационните технологии, там нещата не са толкова добри. Е, Китай представи нов списък с е, теми, които искат да бъдат зачеркнати. Това са все теми, които са деликатни за тях и дори са добавили и изделия, които са доста деликатни за нас. Официалната ни програма не предвижда да постигнем конкретни резултати в Бали, но бихме могли да обсъдим това. А дискусиите продължават а, и по а, търговията в областта на услугите. Китай има ясна позиция. Ние трябва също така ясно да изрезем с становище дали сме готови да влезем и в тая игра. По принцип смятаме, че е хубаво те да са част от цялостните дискусии, но са необходими някои гаранции, че ще спазват правилата. Това е, що се отнася до Бали и свързаните с него открити въпроси. Сега по Украина. Украина ясно заяви, че те искат временно да преустановят действието на а, договора за асоцииране и договоренето в а, Вилнюс. Нищо няма да се промени. А, от днешна дата до срещата в Вилнюс. Имаше демонстрации в Киев и в други градове. За мен е изключително трудно в момента да имаме ясно виждане за нещата. Русия несъмнено оказва натиск, финансов натиск Знаете, че в финансово отношение има затруднения в Украина. А, няма достатъчно средства, които да бъдат предложени и да ги имаше тези средства, дали това ще, ще да е най-добрата инвестиция от наша страна. Ние сме готови да помогнем до някъде за МВФ. 651 милиона евро, ако не бъркам, е сумата, която се има предвид, но в Украина трябва да създадат предпоставки за отпускане на такъв заем, да има прозрачност и всички други условности, които са свързани с това. И изисквания от МВФ. Ние ще направим всичко възможно в момента, в който бъде подписано такова споразумение, а, условно да продължим с прилагането. В момента не се налага да разговаряме в парламента за това, но бихме могли да помислим дали не може временно да се пристъпи към изпълнение. Трябва да се търси мнението и на съвета, но нищо не може да бъде направено, ако парламента не ратифицира споразуменията, но тъй като обстоятелствата са извънредни, може да се отправи предложение пред съвата и в парламента да се обсъди темата. Очевидно обаче, натискът, който оказват руснаците през тези последни дни е огромен. Огромен. Честно казано, това е причината, поради която няма подпис под това споразумение. Моето усещане е следното, може и да греша. Ако бъде намерено решение на случая с Тимошенко, всъщност това ще зависи от наличието на средства. И честно казано, не смятам, че трябва да предприемаме такива стъпки, да създадем условия, да се получи достъп до пазарите. Според мен това беше много щедро предложение и в крайна сметка суверенното решение е на Украина за това какво желаят или не желаят да предприемат. Това, господин председателю, мога да кажа по тези две теми. Има и други теми, които бих желал да засегна. Да продължа ли сега? Тогава ще прегледам документите, които са ми подготвили, да не объркам нещо. Господин председател, нашето заседание е важно днес. Може би е последна възможност да обсъдим редица въпроси, които стават висящи пред Европейския парламент и комисията. Първо, предложението за регламент за финансовите отговорност, свързани с уреждането на инвестиционни спорове. Това е една инициатива, която е системна, институционална, набляга на принципа за външно представителство, интересите на а, институциите, търсенето на баланс и ние споделяме подхода защото е важно да има ясна политика за инвестициите на Европейския съюз. За съжаление, позицията на съвета се отдалечава от тази на предложението на а, комисията и парламента. Ние трябва да бъдем прагматици, да предприемаме спешни мерки, за да има защитни мерки и постигане на баланс и защита на интересите на държавите членки. Бях окоръжен, когато научих, че първия диалог е бил много градивен и са протекли успешни технически консултации. Комисията е на разположение да предостави нужната помощ, за да има политическо споразумение преди да изтече мандата на този парламент, което ще е през април следващата година и се надявам, че утрешната тристранна среща ще постигне напредък по това досие. На второ място, предложения регламент за прилагането, за изпълнението, чрез което ще бъдат е, упражняване всички правила и ще бъдат спазвани в международен план. По тези причини е изключително важно регламента да включва конкретни мерки, които да са работещи и ефективни. Европейският съюз трябва да може да се защити. Няма да имаме време за вътрешни разисквания за сложността на тези мерки, затова трябва да имаме съвършенно ясно очертани параметри, които и да са реалистични. А, зная, че очаквате в приложното поле да са и услугите. Политическата аргументация е ясна, но нямаме ефективни мерки в момента а, в областта на услугите и ако има такива, то ще трябва да постигнем и хармонизация в по-голяма степен. Въпросът тогава е, можем ли да предвидим достатъчно време, за да обсъдим тези възможности? Или пък да приемем регламента сега като първа стъпка, след това да обмисляме усъвършенстването, след като направим оценка на нуждите. Като политик, трябва да съм наясно с това, което е желателно, но трябва да действам съобразно възможното. Надявам се, ще разберете моята позиция и това досие да стигне до успешен край във възможно най-кратки срокове. На трето място, преди две седмици участвах в конференцията за а, модернизирането на търговията в областта на отбраната и дискусиите затвърдиха мнението ми, че е необходимо да има реформа, за да можем да утвърдим позициите на а, тази промишленост, за да имаме бъдеще. На масата са сложени предложения, които според мен максимално постигат целите на реформата. Господин Фелнер подготви проекто доклад, който е а, който засяга а, основни теми, но не можем да избягаме от жалоните, които а, предвиждат съответните подходи, утвърдени от а, СЕТО. Ние не бива да забравяме, че много деликатен баланс цели предложенията на комисията и набляга на изпълнимостта и реализма предложението набляга предимно на... Ако предложението набляга само на определени интереси, едва ли ще успее. Нека кажа няколко думи сега за насоките, както споменах по-рано. Тези насоки ще бъдат обсъждани с държавите членки, комисията преди да изтече годината, след което те ще бъдат преработени ще бъдат направени консултации в службите на комисията преди окончателното приемане от колегията. И на последно място инструментариума за обществените поръчки. Този документ е важен по две причини отварянето на международните пазари и изграждане на по-голямо доверие. Осигуряване на а, пазари по линия на обществените поръчки, дори двустранно е нещо много трудно. Необходимо е да има лостове за влияние, нужно е да има елементи, които по правен път да гарантират достъп до пазарите и а, да може да се извършват тези операции без отстъпки. Ние съвършенно ясно въвеждаме принципа за необходимостта от преговорен инструментариум и ще разработим общ подход. Надявам се, че той ще осигури широка подкрепа и се надявам, че ще гласувате за това предложение. Сега ще ви дам един пример. който е заимстван от живия живот. Миналата седмица бях в Китай, среща на високо равнище с китайската страна и тази седмица те, китайците, ще посетят Европа. Министър-председателя води делегация ще се среща с 15 държави членки, една държава, която не е членка на ЕСА и ще разискват търговията и инвестициите. Написах писма на моите колеги, министрите на търговията, като посочих, че не трябва да засягат изключителните компетенции на Европейския съюз, но проблемът е следния. Китайците съвършенно ясно казват, ние можем да подкрепим европейската интеграция. И сега говоря много сериозно. И ако съвсем скоро не вземем решение за обществените поръчки, никога няма да разполагаме с такъв инструментариум. Трябва да сме наясно с това, защото и вие сте политици. Китайците имат целенасочена политика да разговарят двустранно или с групи от държави членки по въпроси, които попадат в нашата компетенции. И това ще повлияе на решенията взети от съвета. Ние не можем да разхищаваме повече време по тази тема. Това е нещо, което е жизнено важно. То наистина е жизнено важно. Не можем да кажем, че по този начин страните се опитват да се намесват във вътрешния ни пазар, да го пренебрегват и да пренебрегват изключителните компетенции на ЕСЕ. И последно, няколко думи за защитата на инвестициите и да реагирам по въпроса за защитата по линия на уреждането на спорове, свързани с инвестиции. Това не е нещо ново. Обеден съм, че е необходимо да има адекватна защита на инвеститорите и съответно системата се нуждае от съвършенстване и тя трябва да бъде усъвършенствана по две причини. Първо – за да има гаранции, че защитата на инвестициите няма да бъде обект на злоупотреби и на второ място трябва да има по-голяма прозрачност. Та, да, системата следва да бъде реформирана, но в същото време инвеститорите следва да имат достатъчно добра защита от дискриминация и произвол. Затова комисията работи по по-съвършенстван вариант на политиката. Ще прецизираме текстовете, що се отнася до мерките за защита, а, за да няма дискриминационно отношение а, по линия на политиката и правилата за уреждане на споровете на инвеститорите ще предвиждат различни предпазни клаузи и ще гарантират пълна прозрачност ще бъде изключително важно да има а, тясно обмяна на мнения и искам да ви привлека вниманието към конкретните предложения на комисията за системата за защита и подчертавам, че вече постигнахме доста голямо подобрение на системата преговорите с Канада. И важно е да имаме един дебат за защита на инвестициите. Поели сме ясен ангажимент и ще продължаваме да работим съвместно с вас по тази тема. И с това ще приключа за момента, господин председател. Благодаря, господин комисар. Вие разгледахте най-важните законодателни досиета, които са в наши ръце. Три от тях имат за цел да запълнят някаква празнота в нашата политика за търговия и инвестиции, а именно обществените поръчки, компенсационните схеми, схеми за обещетения за уреждане на спорове между инвеститори и държави и също така ние трябва да положи максимални усилия за да ги приключим тези досиета до края на мандата. Утре доклада Каспари ще се гласува. Според мен това е един добре балансиран доклад и се надявам, че утре ще бъде прият. Това би бил един силен сигнал за волята на този парламент да се продължава напред и да се постигне положителен резултат. Що се отнася до регламента за принудителното прилагане, първата тристранна, тристранна среща беше проведена в положителен дух и парламента настоява да се разшири приложното поле на а, този регламент като а, механизъм за възмездяване. И нашата комисия е излязла с альтернативно предложение, альтернативно на изменението, което бяхме приели в тази комисия и чакаме реакцията на съвета и на комисията. Не сме готови и така с лека ръка да изоставим предложението си. Чакаме мненията на комисията и съвета по най-последното ни предложение и се надявам в крайна сметка да постигнем компромис, който да е в разумен срок. Що се отнася до реждането на спорове между инвеститори и държави и обещетяването, първата тристранна среща се състоя. Аз не съм много оптимистично настроен, явно вие сте. Мисля, че съвета е заел много назадничева позиция, не, не е много а, напредничава и нашата роля, според мен, е да а, подсилим общностния подход и а, капацитета на комисията да се справи с а, задълженията си и да представлява интересите на Съюза. По отношение на а, TDI, а, това е различен случай, различен казус, защото регламента вече е на лице и в момента се занимаваме с преразглеждането му. Що се отнася до защитата на инвеститорите, както знаете, много навременно възниква този въпрос, защото текат преговори с Канада, те даже приключиха, а и сега преговаряме с Съединените щати и Япония трябва да имаме общ подход към този въпрос. Аз лично приветствам вашия подход. Споделям вашето гледище, но, както ще видите, членовете на парламента са до голяма степен разделени по този въпрос. И сега давам думата на Каспари, координатор от НП. Благодаря, господин комисар, че ни дадохте възможност да обменим мнения с вас днес. Искам да разгледам няколко въпроса. Първо, Бали. Аз съм изключително благодарен на вас и на колегите ви в комисията, че вложихте толкова усилия последните седмици, за да се постигне успех в Бали. Всички знаем, че СТО трябва, се нуждае от още подпореден успех – и що се отнася до ам, улесняването на а, търговията и на споразумението за информационните технологии, надяваме се на успех и ви благодарим за ангажираността. На второ място, по въпроса за Украина, ние сме шокирани, изключително неприятно изненадани от събитията там и съм съгласен с вас, че казуса Тимошенко е трябвало да се разреши. Русия оказва натиск не само политически, но и що се отнася до външната политика. Когато става въпрос за търговската политика, Русия наистина прави нарушения срещу разпоредбите на СТО и така отделила доста рубли, за да стане на нейното. Държавите членки а, също а, се, а, са пострадали от руския натиск. Например, в Литва а, има проблеми с а, транзит на камиони и така нататък. Така че се надяваме на среща на върха да се а, решат някои от тези въпроси и се надяваме Европейския съюз да е в състояние да наложи някакви санкции, някакви ограничения, що се отнася до търговията с Русия. А що се отнася до нарушенията на разпоредбите на СТО, ние трябва също да направим всичко възможно, за да подчертаем тези нарушения и да защитим правата на нашите съседи в източна Европа. ЕНП иска да се постигне голям напредък по тези досиета – и дори в навечерието на изборите, в предизборната кампания. Не искаме да изоставим този въпрос и той сам да си се развива до следващия парламент. Иска ни се да се премине на първо четене по тези файлове, да се изчистят от различни недостатъци, но съвета отказва да се постига какъвто и да било напредък. Искаме да се постигне някакво първоначално споразумение на първо четене, вместо да се чака да минат изборите и тогава да се продължи. Накрая за уреждането на спорове между инвеститори и държави. Вчера имаше техническа среща, инструктаж. Аз не бях в състояние да присъствам, но изпратих колега и това, което чух за тази среща бе много положително. Беше ми казано, че на тази среща а, наистина се показало високо качество на информацията, която е споделена и се надявам и другите технически срещи, а, брифинги да а, се похвалят със същото качество. Вчера колегите са свършили работа за пример. Срещите между парламента и комисията трябва да останат на същото такова високо равнище, с добро качество. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Господин Ланге от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин комисар. уреждането на спорове между инвеститори и държави бе споменато. Наистина вчерашната среща бе особено конструктивна но след като казвам това, има в време и някои опасения, както в парламента, така и в обществеността като цяло. Аз лично се чудя какви са всъщност резултатите от преговорите с Канада. Дали това, което е постигнато с Канада, се води нещо като златен стандарт за комисията, че това е нещо отлич, като отлично постижение за тях. Според мен не е така. В тези е, преговори, според мен е направено отстъпление. Аз ще ползвам това, което вие казахте. Какво е положението по настояще? А сега за TDI трябва наистина да се е, приложат законодателни актове да се приемат. Аз съм разочарован от доклада на Фиелне, защото част от неговото съдържание подкопава реалния консенсус, например клаузата за транспортиране и за мита, облагането с мита. Наистина това е заобиколено някакси. Нашия докладчик трябва да гарантира, че всичко е изчистено преди изборите. На трето място има някои законодателни актове, които вие пропуснахте да споменете, а пък мен ме интересуват много. Например, конфликта за суровините до края на годината трябва да има законодателство, което да регламентира конфликтните суровини. Това обаче е отложено за март месец. Това е дори извън а, настоящия мандат на настоящия парламент. Ние провеждаме интензивни дебати по този въпрос. И самия бранш даже е съзнава, че трябва да положи някакви усилия, за да спази графика. Каршлютер от Зелените. Благодаря. Аз имам два въпроса. Първият е кратък за а, наскоро излязото съдебно решение по дело СИЛ. А, ние знаем какви са аргументите, но имаше някои опасения за освобождаването от а, а, задължения и управлението на ресурси. Какво е според вас решението? Трябва да запазим регламента и да изменим части от него или какво? Това е решение в съда на СТО по регламента СИЛ, колкото до основанията по същество на регламента. Той е основателен, но не би трябвало да има изключения за инуитите по отношение на управлението на ресурсите, защото ще се даде а, чрез това изключване на Гренландия, чрез чрез това освобождаване от отговорности за Гренландия би се дало неправомерно предимство, така че ако може да изясните. На следващо място преговорите за трансатлантическото партньорство за инвестиции и търговия. Вие казахте, че ще се даде цялата информация от последната среща по това споразумение до нас дали може да ни обясните каква е била информацията и дали може тя да бъде предоставена на парламента? Имали сте и втора среща с американците и очевидно те са предоставили два-три документа са били представени от, от американците. Как вие разговаряте с американците по отношение на информиране на широката общественост, на Европейския парламент и на Американския конгрес по надлежен начин, за да може тези документи да се доставят надлежно на съответните законодателни органи? и по въпросите за ISDS и СИТА в това споразумение, как ще са отработени, за да не бъдат подкопани нашите закони от тези споразумения, тъй като това са едни паралелни процедури и съм напълно съгласен с вас, че увеличената прозрачност и по-голямата роля на публичното вземане на решение е изключително важно. Мисля, че това е достатъчно. А, на следващо място а, от а, консерваторите. Благодаря. Няколко неща. А, вие говорихте за споразумението за информационни технологии и предвид а, отхвърлянето на китайското предложение. Вие виждате ли а, някакви възможности да се продължи без Китай а с другите страни? Дали трябва да се опита да се направи това? Ако се продължи без Китай, според вас каква ще бъде реакцията на китайците? Какви са причините да не продължите или да продължите тези преговори с или без китайците? Предвид по позицията на китайците, комисията смята ли, че трябва да се извикат някои пуки за споразумението за търговия с услуги? И накрая за Сингапур искам да ви дам някакви срокове и актуална информация за, за графика. Очаквате ли споразумение в началото на 2014 година или това ще се забави по отношение на инвестициите, заради инвестициите. Благодаря ви много. I'm looking at it. We don't have much time. But we don't have much time, so maybe uh, we should go to, to listen to the other for me, it's all, in your hands. Uh, I have a number of requests. Има още колеги, които искат думата. Нямаме кой знае колко време, така че продължаваме нататък. Вече няма да приемам искания за изказване. Следващия оратор Мария Корея от НП. Gracias, presidente, señor comisario. Много благодаря. Добър ден на всички. Искам да ви благодаря за обобщената информация, която дадохте по тези важни теми. Не чухме нищо за търговските отношения с страните от Южна Америка. В тази връзка искам да задам няколко въпроса. Моля ви само да сте кратка, казва председателя. По отношение на Меркосур. След срещата през януари, когато се направиха ясни обещания, какво се случва? Какво се случва по отношение на размяната на предложения? Ако има страни от Меркосур, които ще имат малко по-различно положение в хода на преговорите, Смята ли комисията да прояви гъвкавост, за да може да се излезе от задънената улица? Тъй като искаме да се постигне напредък на много нива. По отношение на Аржентина, тази седмица правителствата на Испания и на Аржентина подписаха предварително споразумение по проблема с петролната компания Репсол. Може ли да ни кажете какво смята комисията в тази връзка? И смятате ли, че в крайна сметка ще имаме положителен изход от ситуацията, защото ако това е така, ще има една пречка по-малко пред разговорите. По отношение на Мексико и Чили, Знаете, че на следващото пленарно заседание ще има устно запитване по темата. Днес е, след обед ще обсъдим отношенията между ЕСА и Чили. Бихте ли ни казали какво смята комисията по отношение на тази промяна в краткосрочен план? Благодаря. Забравих между другото Хелмут Шолц. Заповядайте. Много благодаря за това, че ми давате думата. Съвсем накратко. Проявявам интерес към уреждането на спорове между инвеститори и държави. Председателя прекъсва. Извинявам се, 10 минути имаме. Ще трябва да дам думата на комисията. Вече му се натрупаха много въпроси. Моля ви да бъдете пределно кратък. Ами до сега не говорих кой знае колко дълго, казва господин Шолц. Значи, ето го въпроса. Какви са позициите на партньорите? Продължават ли преговорите с Канада по СИТА? Включихте ли подобна глава в проекта на споразумение с САЩ? И смятате ли, че Споразумението с САЩ трябва да включва клауза за уреждане на спорове между инвеститори и държави. Не смятате ли, че средствата, с които вече разполагаме, са достатъчни? Какви са отговорите на китайците и на японците? По време на последните срещи на високо ниво, е, когато става въпрос за двустранното търговско сътрудничество. Какво казват, значи, китайците и японците? И накрая, СТО, ако правилно съм прочел информацията, има някои представители в СТО, които са изключително песимистично настроени. Те казват, че няма надежди за постигане на напредък. Ето защо във вашите очи каква е възможността да се стигне до положително решение в Бали следващата седмица? Следващия оратор Дейвид Мартин от социалистите. Благодаря. Само един въпрос. Както знаете, господин комисар, договорите не казват нищо по отношение на публично-частните партньорства. Казва се обаче във връзка с договореното по СИТА и във връзка с а, проекта на споразумение с САЩ, че ако една държава членка обяви търк за здравната си област, например, и друга държава членка се намеси с предложение за публично-частно партньорство, това вече няма да е възможно. Няма как да се върнем към старото положение. Вие приемате ли едно такова виждане? Един конкретен пример. В момента Великобритания или Англия или Уелс имат разпоредби за приватизиране на някои медицински услуги. Ако се включат някои други участници, може да има публично-частно партньорство. И в Европейския съюз това не е проблем. Проблема се появява ако Канада използва разпоредбите на Тарагоското споразумение и иска да участва. И в такъв случай няма да може да се върнем към старата система, защото ще може да се поискат компенсации заради разпоредбите на споразумението. Яник Жадо. Благодаря, господин комисар. Два кратки въпроса. Какво смятате по отношение на алиансите, които се изграждат с Конгреса за да се придвижи малко по-бързо трансатлантическото партньорство? По отношение на антидъмпинга, антидъмпинга и фотоволтаичните панели, какво ще стане следващата седмица? Какво очаквате по отношение на решението? Следващия оратор, съвсем накратко. Комисията представи своя дневен ред. Той отговаря на нашите приоритети – ето ги и въпросите. Имате ли информация относно споразумението с Сингапур? Аз съм докладчик сянка от името на НП по това досие. Утре сутринта ще говорим за отношенията с страните от Средиземноморието, нашите средиземноморски партньори. Може ли комисията да ни каже каква е оценката на въздействието на споразумението с Марокко, одобрено през 2012 година? И в частност, какво става с търговията с морски продукти въобще в областта на рибарството? Много благодаря. Ще дам думата на комисаря. Нека да ви кажа, че аз трябва да си тръгна след 10 минути заместник председателя ще ме замести. Комисаря ще има 20 минути да отговори на всички тези въпроси. Ами аз просто ще си облека костюма, когато се върнете. И така, много въпроси. Е, две е, питания имаше по отношение на споразумението с Канада. Дали това е златен стандарт? Доста постигнахме по това споразумение. Нямам проблем обаче да постигнем още повече. Ние се учим в хода на работата. Освен това, голяма еволюция има по отношение на ICS, най-вече като резултат от делото Филип Морис срещу Австралия. Въобще цялата рамка се променя, така че ние сме готови да отидем още по-далеч, ако се появят добри предложения в тази връзка. Девид, ще трябва да проверя по отношение на публичната собственост, но това не е идеята. Нямам текста тук пред мен, предвиденото споразумение би трябвало да ни даде възможност да отидем и в двете посоки. Тоест, би трябвало да може да се връщаме към вече договорени разпоредби. Така стоят нещата при демокрацията. Уреждането на спорове между инвеститори и държави и включването на такава клауза в някои споразумения, това с САЩ, например. Тъй като по американските закони едно търговско споразумение не може да бъде обект на разглеждане в обичаен съд. Една европейска компания няма да може да се обърне към американски съд и да започне някакво производство. във връзка с договореното по мащабното споразумение с САЩ. Това е всъщност един от основните проблеми, които имаме. От политическа гледна точка имаме и други проблеми. Когато говорим с развиващи се страни, казваме задължително трябва да се включи клауза за уреждане на спорове между инвеститори и държави. С САЩ те казват, че не се вълнуват от а, нещо подобно. По отношение на конфликтните ресурси и минералните ресурси, които са обект на конфликт, ще ви дадем информация, но оценката на въздействието отнема по-дълго от предвиденото. Задаваме допълнителни въпроси. Надявам се, че много скоро ще получим зелена светлина вече има споразумение с председателя на комисията, според което дори да не можем да засегнем въпроса на последното заседание за годината на колегиума на комисарите на 18 декември, то ще можем да обсъдим този въпрос веднага след нова година. Не знам дали ще има нови предложения след нова година, но за сега нямаме зелена светлина от тези, които изготвят оценката на въздействието. Довиждане, господин председател, по отношение на регламента за търговията с продукти от тюлени. Трябва да призная, че още не съм чел решението на Европейския съд. Господин Шлитер говори без микрофон. Вие вече сте го направил, така ли? по-добре е и аз да прочета това решение. Не става въпрос за Европейския съд, става въпрос за съда, който се занимава с спорове в рамките на СТО. Вярвам ви, казва комисаря, само че вярвам на себе си още повече, така че ще погледна това решение. Срещата в петък беше среща на техническо ниво. Аз въобще не присъствах, нямаше персонал с политически функции. Това беше среща на техническо ниво. Даже не знаех, че има такава среща. В комисията имаме стотици срещи, в парламента има още повече срещи всеки ден, но това беше техническо заседание и нямаше нищо общо с информационната политика. Разговаряме с САЩ относно това как точно трябва да се организира да се организират всички разпоредби, така че да има прозрачност. Не поставяме това под въпрос. И вие трябва да имате точно същата информация, както и съвета. Ясно го подчертахме пред американската страна. Въпросът е как на практика да се организира всичко това. И ето защо разговорите продължават, но мисля, че Говорим с цел постигане на компромис. Американците се притесняват, че ще има е, изтичане на информация, че няма да има поверителност, но парламента трябва да има същата информация като съвета. Председателя. Потвърждавате ли, че имало натиск от американска страна да не се разпространяват документи от комисията към държавите членки? в един вестник се появи статия, че американската администрация ясно е заявила своето изискване комисията да не разпространява документи, свързани с преговорите с САЩ до държавите членки. Когато четете вестници, гледате телевизия и слушате радио, там се вижда информация за натиск от всички страни. Целта на медиите е да намерят натиск от някъде. Аз не се чувствам под натиск. Много скоро ще се опитаме да намерим решение, което да откликне на, на вашите желания. Когато напусна политиката, Едно от нещата, което ще ми липсва е натиска. В политиката, ако не друго, поне има натиск. Имаше въпрос относно реакцията на Япония и Китай във връзка с уреждането на спорове между инвеститори и държави. Нямаше обсъждане на този въпрос на тези срещи. По отношение на Сингапур, Надяваме се, че през февруари или март 2014 година ще има известно развитие. Парламента вероятно няма да има време да даде своето съгласие. Предлагаме регламент като спирачка, като безопасен механизъм по отношение на Сингапур. Всичко това ще зависи обаче от това кога парламента ще бъде сезиран за даване на съгласие. Е, естествено, нещата зависят и от съвет, от подписването. Вероятно, в първото три месече или април на 2014 година. По отношение на Меркосур. Меркосур трябва да ни каже в каква конфигурация иска да разговаря с нас. Ние няма да правим подобен избор. Меркосур ни бяха обещали да направят конкретни предложения преди края на годината или поне в последното три месече. Това беше формулировка от тяхна страна. Още не сме получили нищо. Нека да ви кажа, че бразилският министр поиска да разговаря с мен следващата седмица в Индонезия. Така че страните от Меркосур трябва да решат сами. По отношение на Репсол, и аз видях информация, че като че ли се е сключило споразумение. Нямам конкретни подробности. Става въпрос за споразумение между Репсол и аржентинското правителство, т.е. споразумение с частен характер. За момента няма подробна информация Доколкото знам, борда на директорите на Репсол трябва да приеме това споразумение. Мисля, че има такова споразумение. По отношение на Чили, в някакъв момент ще трябва да преразгледаме споразумението за свободна търговия с Чили. На практика обаче това няма как да стане преди изборите за Европейски парламент. Чили не е единствената държава. Същия въпрос се повдига по отношение на Мексико. Вероятно всичко това ще се обсъжда след като стане ясно какво ще стане с мащабното споразумение с САЩ. Защото и Чили, и Мексико са свързани и в настоящия момент не правим предложения в тази връзка. Всъщност това е още един интересен пример за това как се постига нещо конкретно. Аз не смятам, че изявлението на Пунке е кой знае колко отрицателно по своя характер. Изказването беше направено в една много неблагоприятна среда. Пънке иска да си остави всички врати отворени, за да се стигне до споразумение. Като казва, че няма да се водят преговори. Това е дипломатическо изказване на дипломат. Господин Пунк е дипломат. Това не означава, че слагаме точката на Бали. Големия риск в момента е отрицателната позиция на съвета на министрите в Индия. Това според мен е голямата опасност. По отношение на засилената, ускорена процедура. Това е проблем на САЩ. Американците трябва да поискат от Конгреса си ускорена процедура. Не може да се сключва трансатлантическо или транстихоокеанско споразумение. Просто е така. Трябва да има конкретно искане за, за ускорена процедура. Всичко това ще зависи от хода на преговорите вероятно съвсем скоро ще имаме някакво решение. В определен момент трябва да се реши дали ще има ускорено е, преговаряне. Кой преговаряш обаче е готов да си разкрие картите на масата и то от раз. Знаете, че ние сме актьори в една игра – и всеки играе своята роля. Мисля, че имаме нужда от ускорена процедура, колкото се може по-рано. Устойчивостта и оценката на въздействието по отношение на е, споразуменията с е, Индонезия и Марокко, с е, Тунис и Марокко, извинете, Няма още доклад по темата. Съвсем скоро ще приключим работа, вероятно следващата седмица това ще стане. Мисля, че отговорих на повечето въпроси или на почти всички въпроси, които ми бяха зададени. А, и вашия въпрос. По отношение на антидъмпинга. дали имам увереност. Не очаквам в съвета да има големи трудности по този въпрос, защото те гласуват по план Б. Става въпрос за нещо, което ще влезе в сила, когато изтече настоящата нормативна уредба. Става въпрос за количества. Не очаквам да има кой знае какви проблеми. Нека да чукнем на дърво, защото всичко може да се случи. Добре, благодаря господин комисар. За мен е привилегия да приключа работата за тази сутрин. Нека да ви припомня, че започваме в 3 часа след обед ще имаме изслушване по отношение на прилагането на социалните и екологичните разпоредби в двустранните търговски споразумения. Моля ви да сте на време в три. Благодаря на всички, благодаря на комисаря.